Colleagues, can I bring the... Уважаеми колеги, откривам заседанието на Комисията по транспорта. Всички разполагате с проекта на дневния ред. Да смятаме ли, че дневният ред е одобрен? Не виждам възражение. Благодаря ви. Приема се. Следващото е одобряване на дневния ред от предишното заседание. Об... Одобряваме ли протокол от заседанието? Да, благодаря ви. Приема се. И сега, преди доклада на госпожа Янсън, приветствам делегацията на посетители от Нидерландия, които са тук по покана на господин Ван Дал. Добре дошли. Надявам се, че ще ви бъде интересно. Винаги много се радваме да имаме посетители в нашата комисия по транспорта. И вашата група не е изключение, така че благодарим ви за вашето посещение. Надявам се, че ще ви бъде интересно. Следващата точка дневния ред е докладът на госпожа Янсен «Интелигентни транспортни системи в областта на автомобилния транспорт» разглеждане на измененията. Заповядайте, госпожо Янсен. Благодаря ви, господин председател. Съвсем накратко. Имаше много малко изменения. И у нези изменения, които бяха внесени, аз не би ги препоръчала за приемане. Имаше изменения от френските колеги. Те отразяваха загрижеността на Франция, че системата във Франция няма да може да постигне оперативна съвместимост с новите системи. The, uh, От господин Рике разбрах, че той може да отегли своите изменения. Всъщност, загрижеността беше че инвестициите направени във Франция няма да могат да се впишат в предлаганите системи. Така че нещата не са много ясни, но се надявам, че Европейската комисия ще гарантира това, че няма да има проблеми за Франция, така че се надявам, че бихме могли да гласуваме без двете изменения. Но господин Реки, може би той ще се изкаже по този въпрос. Поне аз бих предложил да гласуваме с не по двете изменения. Това е моята препоръка. И може би ние ще можем да решим този въпрос и да приключим нашата дейност в посока по-интелигентни транспортни системи. Благодаря ви. Госпожа Тикао, моля. Vreau și eu uh, să susțin uh, aceeași poziție. Благодаря, господин uh, председател. Бих искала да подкрепа казаното от докладчика госпожа Йенсен. Много работихме и наистина успяхме да постигнем компромис. Мисля, че трябва наистина да отхвърлим тези две е, изменения. Би било добре, ако те са оттеглени предварително, за да можем да приемеме този пакет, който от жизнена е необходимост за гражданите на Европа. Благодаря ви. Благодаря, господин Рике. Merci. Е, благодаря, господин председател. Аз оттеглям измененията. А, много добре обясни нещата. Комисията изясни нещата устно с, с единната система всъщност няма да бъде една система, която ще бъде спусната отгоре надолу и в такъв случай е, ние ще можем да се съобразиме с е, целия метод, така че оттеглям моите изменения, за да се харесам на докладчика. Пакей. Господин Пакей от името на Европейската комисия. Благодаря. Господин председател, да, наистина съществуващите системи изцяло ще бъдат вписани в системите, които се предвиждат директивата и плана за действие. Да, наистина текста беше неясен и моля за извинение за това, но всъщност тази загриженост няма основания. Благодаря ви, госпожо Ясен. Мисля си, че всичко вече е казано. Благодаря, Доминика, че отеглихте вашите изменения. Това улеснява нашия живот утре, когато ще гласуваме. И след това през юли в пленарна зала ще гласуваме за доклада. Благодаря ви за това. Следващата точка от дневния ред е, е моя доклад. Статистическите данни при превоз на товари пътници по море. Разглеждаме измененията. Предполагам, че си спомняте, че това е един от онези доклади, които вие много щедро от време на време предоставяте на председателя, защото никой друг не иска да се заеме с него. Така че аз се постарах да изготвя един доклад за вас. Директивата, която се изменя тук, следва след един регламент за морския транспорт в съответствие с член 2 линия 8, който се отнася до пътувания изцяло или частично по море. В този контекст следва да се посочи, че комисията трябва да подготви списък от пристанища, които попадат в приложното поле на тази директива. Тъй като решението за списъка с пристанищата е взет по процедурата за комитология, парламентът има по-силна роля при одобряването на списъка с пристанищата, ако се приеме положението с делегираните актове. Що се отнася до събирането на статистически данни, то се иска за загрежност, че това ще бъде допълнително административно бреме. Обаче регламентът изисква данни, които вече са събрани като цяло от националните статистически органи. Така че тук не би трябвало да има проблем с допълнителната административна тежест, тъй като това е дейност вече извършена или извършвана от националните правителства. Имаше едно изменение от госпожа Тикао. И аз сметнах, че то вече е обхванато от моя доклад. Поне аз така разбирам така нещата. И бих помолил госпожа Тикал да бъде така любезна да отегли своето изменение. Измененията по делегираните актове, ако са приети, това са моите изменения, ще дадат на парламента по-голяма тежест при вземане на решение за това, кои пристанища ще бъдат включени в списъка. Тъй като това решение се взима по процедура за комитология. Затова бих ви помолил да подкрепите моите изменения, насочени към засилване на позицията на парламента във връзка с комитологията или делегираните актове. Приключвам до тук. Сега господин Кун, госпожа Тикал и господин Майснер. Господин Ко, заповядайте. Благодаря, господин председател. Огромни благодарности на вас за прекрасната работа, която извършихте. Необходимо е да се гарантира това, че събирането на статистическите данни за превза на товари и пътници в Европейския съюз да се извършва. Това е предварително условие за гарантиране на това ние да имаме ефективен транспорт. Много е добре, че вие се насочихте към тази тема, защото е важно да имаме по-добра информация за потоците товари и пътници в Европа. Също така за пристанищата, за междусистемните връзки. Ние наистина имаме нужда от такава база данни. С тази директива всъщност всичко това ще бъде осигурено. 18 държави членки вече, са, вече събират тези данни и това е една добра отправна точка. Ние трябва да гарантираме това, че всички събират такива данни. Мисля, че има пет държави членки, които нямат достъп до море, така че тяхната отчетност явно ще бъде доста по-малко обемиста. Бих искал особено да благодаря на докладчика за това, че той говори за комитологията и делегираните актове. Много е добре, че имаме такива изменения. Важно е парламентът във всеки един момент да е сигурен, че правомощията, които делегираме на комисията, могат да бъдат отеглени и че ние можем да внасяме корекции. Така че тези изменения са много важни и ние подкрепяме всички те 8 изменения и благодарим на госпожа Тикал предварително за оттеглянето на нейните изменения. Благодаря ви, госпожа Тикал. Накратко. Господин докладчика ме увери, че моето изменение вече е включено в друг текст, така че аз просто оттеглям моето изменение. Благодаря ви, благодаря. Благодаря ви, господин председател. Когато ние натоварваме председателя да изработи доклад, обикновено този доклад е малко скучен. Това не значи, че не е от значение или че не е важен. Но всеки доклад трябва да се изработи. Господин Симсън ни обясни какво е съдържанието, какви са измененията. Измененията се отнасят само за делегираните актове, защото нашата цел е да направим по-ефективна работа, така че още веднъж бих искала да благодаря на председателя. Много сме доволни от свършеното от него госпожа Люксенхол. Лихтенберг. Благодаря ви, господин председател. Аз не искам да навлизам в подробности, свързани с морския транспорт, но... Но понеже по принцип съм работила по събирането на статистически данни, е, имам известен опит. Е, при всички случаи добре е да, да разполагаме с данни, но е абсолютно излишно да разглеждаме и анализираме данни през 2010 от 2008 година. Затова просто трябва да се опитаме да а, да създадем методи за бързо събиране и обработване на данните. Сега в момента разполагаме с данни от преди кризата, така че те не са ни полезни. Благодаря ви. Да, трябва да се ускори процедурата. Наистина това е правилно. От името на комисията, господин Маров. Uh, Благодаря, председател, оказвам се Амелини. Европейската комисия е съгласна с текста на 8-те изменения. Също така сме за факта, че деветото бе оттеглено. По отношение на актуализацията на данните, следващата седмица смятаме да публикуваме резултатите 2009 година. Благодаря. You see, Eva, uh, your two sentences from you and everything speaks. Две изречения и нещата тръгнаха. Благодаря ви, господин Амени, от името на комисията. И така, графикът. Утре ще гласуваме в комисията, след това на пленарно заседание през септември. Всички са съгласни, като че ли. Благодаря. Благодаря за конструктивния дух. Следваща точка – стандарти за емисия от нови леки търговски превозни средства. Господин Власак е докладчик. Миналия път отложихме тази тема, тъй като докладчикът не беше с нас. Имате думата, господин Власак. Дами и панове, пане председо, е, доволно. Ами господа, господин председателю. Ще кажа няколко думи по тази много важна тема. Това е много дебатирана тема, по която има и много предложения. Какъв бе моят подход към нея? Искаше ми се да изразя нашата гледна точка, която е гледната точка на транспортния сектор. Исках да изложа също така екологичните въпроси и да ги дам на внимание на Комисията за околна среда. Искаше ми също така да направя предложението на Европейската комисия малко по рационално, имайки предвид съществуващата криза и финансовите възможности на автомобилния сектор. Почерпих информация дебати с колеги, мозъчни тръстове и научни институти. Във всички тези разговори е, трябва да кажа, че включвах и становищата на докладчиците в Сянка и между другото искам да благодаря на всички тях. те са няколко на брой. Благодаря им за сътрудничеството. Такъв трябва да бъде винаги подходът при изготвянето на позиции. Разбира се, че не винаги сме на едно и също становище, но работим активно. Какви бяха различията? Моят подход според мен бе реалистичен или поне такова беше желанието ми, докато колегите ми искаха да подходим малко по-амбициозно в залагането на целите. Затова и тук имаме някои компромиси на ваше внимание, които представляват окончателно становище след нашите дискусии. Надявам се да ги подкрепите. Важно е да приемем това становище, така че да изпратим едно съвсем ясно послание към Комисията за околната среда. Какви са компромисните решения, с които излизаме? Първият компромис е свързан с а, тези 175 а, грама на километър. Искаме да отложим крайния срок до 2014 година и също така механизмът ще бъде малко по-гъвкав. Имам предвид механизмът за санкции. Това е първият компромис. Вторият компромис е свързан с 135 грама на CO2 на километър той би трябвало да влезе в сила през 2022 година. Третият компромис, който предлагаме, е за занижаване на глобите от 120 евро на 95 евро. По този начин има съответствие с една сходна директива, която е свързана с пътническите автомобили. Не смятам, че трябва да има дискриминация на едни превозни средства спрямо други. Следващият компромис е свързан с използването на приходите от наложените глоби и това, че те трябва да бъдат инвестирани в нови модели, в новаторски идеи за опазване на околната среда. Последният компромис не бе подкрепен от всички групи. Той е свързан с ограничаване на скоростта. Имайки предвид регламентацията, свързана с интелигентните превозни средства. Смятам, че това трябва да бъде въведено единствено и само след като се направи оценка на въздействието. Това би трябвало да стане посредством изменение на регламент 92 наклонена черта 6 ЕЕЦ където са записани тези текстове. Това са компромисите, които предлагаме. Предлагам да гласуваме на блокове, на отделни раздели и да не насочваме внимание към конкретни детали, защото това само ще услужи и процедурата. Отново искам да благодаря на всички докладчици в Сянка и на вас за доверието да изготвят това становище. Искам да благодаря на господин Матю Браун от секретарията за съобщението. Отново искам да подчертая факта, че исках да изляза най-вече с компромисни решения. Зная, че не всички те отговарят на моето становище, но а, все пак аз трябваше да ги запиша в този вид, но за това пък ще се въздържа по отгласуването в част от тях. Благодаря, казва председателя господин Власък. Благодаря за доклада. Следващият оратор, господин Рике. Благодаря, господин председател. Първо искам да благодаря на господин Плашък и за работата, и за това, че успя да постигне компромиси, защото в крайна сметка той прие компромиси, които не бяха много задоволителни за самия него, но просто той искаше този доклад да завърши успешно, цялата работа да завърши успешно. Много много е важна работата, която свършихме, защото този доклад и е, проблема, който разглеждаме, е свързан както с околната среда, така и с а, здравето и, и, и има последици в много области. Така че бяха, имаше, имаше две гледни точки или екологически, екологическа гледна точка, която можеше да има а, отрицателни последици върху промишлеността или економически подход, който обаче може би ще има отрицателни последици върху а, околната среда и екологията. А, измененията бяха много така широко широкомащабни, покриваха една, едно широка вилица от проблеми, от чисто екологически до чисто економически. И без компромиси просто нямаше да постигнем никакво становище. Целта беше всеки да направи по-малка отстъпка, за да може в крайна сметка да внесеме изменения, които естествено не са съвършени, естествено не са задоволителни и приемливи за всички, но целта беше да се направи кратка напред. От една страна, като се осигурят до необходимите конкурентни условия за промишлеността, предвид економическата криза и от, и от друга страна, като се спазват екологичните норми. Така че Моята политическа група подкрепя всички компромисни изменения. И има и, и други изменения, които поясняват една, един или друг аспект от съдържащото се в доклада, така че те изискват разделно гласуване, но при всички случаи ние подкрепяме този доклад, който е един балансиран доклад и а, който бе прият от колегите от околната среда. Госпожа Ферон за социалистите и демократи. мистер Власък other shadow Благодаря на господин Власък и на другите докладчици в Сянка. Това становище според мен е много важно. Последните няколко седмици имаше много дебати с всички заинтересовани страни по този въпрос. Трябваше да стигнем до компромиси и то важни такива, за да може да бъде успешно, успешно гласуването утре. Нашата група, пък и аз лично смятаме, че е много важно да гледаме по-амбициозно, що се отнася до дългосрочните цели по намаляване на емисиите на въглеродния диоксид. Бих споменала два важни факта. Първо, трафикът на леки търговски превозни средства се увеличава, и от друга страна, трябва да кажа, че що се отнася до тези леки търговски превозни средства, емисиите от тях нарастват най-много в сравнение с останалите. Докладчикът спомена един компромис за намаляване, извинете, за увеличаване с две години въвеждането в сила до 2022 година всъщност бе отложен срокът. Мисля, че това е голяма отстъпка. В транспортната комисия смятам, че ние сме първите, които първи разглеждаме този текст. Следващи, другите комисии ще бъдат ще работят след нас, извинете. Така че трябва да изпрати много ясно послание. И независимо от различните становища, независимо от безпокойствата, които автомобилната индустрия повдигна пред нас, е много важно да стигнем до компромис. Освен това, краткосрочната цел от 175 е много важно да бъде запазена с постепенно въвеждане. Там компромисът е разумен, според мен. Още нещо, което искам да спомена. Моята група и аз Искаме да се запази те, да си запази глобата от 120 евро, защото това е съвсем нормална цена за заплащане на не спазване на съответните стойности. Що се отнася до ограничението на скоростта, зная, че въпросът е много деликатен, но запознавайки се с статистиката, все пак, имайки предвид всичко това, ограничаването на скоростта при такива леки търговски превозни средства може да намали значително емисиите на со 2 а от друга страна пък това е много важно, що се отнася и до безопасността по пътищата. Благодаря ви отново за добрата работа и ми се иска гласуването утре да бъде много положително, за да докажем, че се тревожим за опазването на околната среда. И наистина, дори автомобилната индустрия, която е изправена пред същите проблеми, като останалите по време на економическата и финансова криза, да покаже, че играе много важна роля за намаляване на емисиите на co 2 в околната среда. Благодаря. Благодаря, казва председателят и госпожа Фейон. Благодаря ви. Господин Стъркс от името на либералите. Е, благодаря ви, господин председател. Благодаря на господин Класък за извършената работа. Той проведе продължителни преговори с колегите, обмени на мнения, съпоставяне на идеи. Мисля, че някои от неговите компромисни изменения със сигурност ще бъдат подкрепени от нас. Мисля си, че това е своевременно предложение от комисията. Вече доста неща са решени, когато става дума за леки пътнически автомобили. Вече е крайно време да се вземем и с лекотоварните автомобили. Важно е да се гарантира намаляването на емисиите. В нашата група ние можем да подкрепим измененията, които се внасят в компромисно изменение А най-вече. Докладчикът се съгласи с Алде че трябва да се придържаме към целта, но да отложим въвеждането в сила на новите показатели са две години след продължителни преговори с производителите. Разбирах, че следващия цикъл ще започне през 2012 година, така че 2010 година едва ли е подходяща дата, но е важно да се посочи, че наистина ще има едно удължаване. Има също така компромисно изменение, в което ясно се казва, че приходите от глобите трябва да се насочват Wat de snelheidsbeperkings betreft, vind ik het geen goed idee van die vrijwillig te maken. Последващото предложение. Не смятам, че трябва да има доброволен подход, защото имаме различни лекотоварни средства в различни държави. За вътрешния пазар и за производителите е необходимо да имаме еднакво законодателство, което е свързано с ограничаването на скоростта. Така че аз съм за. Изменението на колегата Хадрауи. По-скоро подкрепям това изменение, а не компромисното изменение, което се предлага по същия въпрос. Що се отнася до многоетапните превозни средства, това смятам, че това е едно добро предложение но аз не подкрепям идеята за смесването на леките пътнически автомобили и лекотоварните превозни средства. Трябва да имаме разграничаване и трябва да имаме различни категории, защото иначе ще има нелоялна конкуренция. Така че двете категории трябва да останат отделени една от друга. Освен това, смятам, че трябва нашата комисия да излезе с много ясно становище, като същевременно отчетем не само екологичните съображения, но и да бъдем реалисти и да мислим за бъдещето на отрасъла. В този случай, като отдалечаваме дългосрочните цели, ние трябва много ясно да покажем на отрасъла, че ние се вслушваме в мените на отрасъла. Имам пълното доверие на Комисията по околна среда и на колегите, които ще гласуват в пленарна зала, че те ще последват нашата позиция. Първоначалните искания на отрасъла бяха много по-амбициозни, отколкото сега сме постигнали в нашите компромиси. Мисля си, че 135 грама първоначалното предложение на комисията е един добър и реалистичен показател. Затова смятам, че компромис е добър и реалистичен. Благодаря ви на госпожа Лихтенберг от името на Зелените. Да, благодаря ви, господин председател. Както предполагам, се досещате, аз не съм съгласна. Да, наистина имаше дълги преговори. Да, имаше различни споразумения за спирачките и суперспирачките, но аз не съм съгласна с целевите показатели, които се предлагат. За съжаление, целият доклад е просто поредния пример за това, че Транспортната комисия е една спирачка. Най-новите проучвания доказват, че 135 е един абсолютно реалистичен показател. Ако започнем с 175, съвсем спокойно може да се намалява този показател постепенно. Така че смятам, че предложението няма да ни позволи да постигнем напредък. Също така има изискване. Ако се спази изискването за оценка на въздействието в резултат от въвеждането на ограничение на скоростта, то всичко става доста неблагоразумно, защото ниската скорост за товарните превозни средства, както знаем, има положително въздействие върху безопасността по пътищата за околната среда. Тоест, важно е да имаме ограничение на скоростта в тази категория превозни средства, за съжаление, отбелязваме, че има сериозни ограничения, свързани с времето. Те трябва да доставят стоките много често на време, имат много сериозни задължения да доставят стоките своевременно. И също така знаем, че нараства брой на използваните лекотоварни превозни средства. И мисля си, че нещата са ясни. Съвсем реалистично е да се постигнат посочени целеви показатели. Разбира се, в интереси на самия отрасъл е да се въвеждат колкото се може по-бързо иновациите. Много, много съм разочарована от целият този доклад. И смятам, че компромисните изменения допринасят за качеството на доклада. Автомобилният отрасъл е най-големия пологет на запазването на старите показатели – но всички има интерес от по-екологосообразни по-ефективни коли, които да започнат да се произвеждат колкото се може по-скоро. Така че в доклада е възприят един абсолютно погрешен подход. Смятам, че това, което иска доклада, ще доведе до по-засилена конкуренция между различните видове превозни средства, тежкотоварни и лекотоварни. И смятам, че околната среда ще пострада много от този доклад, ако е прият в този му вид. Ние знаем много добре, че автомобилния отрасъл никога не реагира доброволно. Те реагират, когато има натиск. Но в момента, в който те изпитат натиск, те реагират много бързо и много ефективно. Така че смятам, че сме тръгнали по погрешен път. Не мога да подкрепя компромисните изменения. И ще видим как ще бъдат формулирани устните изменения, отнасящи се до ограничение на скоростта. Вие знаете, че по пътищата точно тези превозни средства са тези, които най-често ще ви изпреварват и точно за това с тях има толкова много катастрофи. Благодаря ви. Благодаря ви. Господин председател, ще бъде много кратък, защото в крайна сметка колегите казаха каквото имаше да се каже. И аз бих искал да подчертая, че трябва наистина да постигнем компромиси по някои от проблемите засегнати в доклада. Вече сме постигнали компромиси по някои от основните точки, инак нямаше да има доклад относно а, графика, относно емисиите, трябваше да посочиме нашите виждания. Не сме съгласни с намаляването на глобите. В крайна сметка комисията предложи положителни неща, предложенията са добри и трябва да се придържаме към тях. А колкото до ограничаване на скоростта, аз, аз не, не смятам, че това трябва да бъде доброволно, а задължително. Господин Рике внесе компромисно изменение и мисля, че трябва да имаме общоевропейски норми в тази област. Разбира се, това не пречи на държавите членки, примерно, да могат да налагат други, други ограничения на дадени участъци на магистрали или на пътища чрез пътни знаци. Но в а, оценката на въздействие се, се казва, че най-вероятно това ще доведе до намаляване на емисиите, на но, също, но същевременно нека разгледаме аспектите свързани с безопасността на движението. Това обикновенно тези автомобили, автомобили са много мощни и, и се движат бързо и понякога дори прекалено бързо, ненужно бързо. Така че трябва да имаме едни общи, общи норми и мисля, че трябва да се е, да разгледаме по-доблизо въпросите свързани с ограничаването на скоростта и утре да видим какво можем да направим по този въпрос. Госпож, госпожа Майсна, благодаря ви, господин председател. Аз подкрепям казаното от е, господин от представителя на АЛДЕ. Да, трудно е да, по, да постигнем баланс от една страна а, за околната среда. Нека не забравиме, че а, по принцип транспорта, трафика имат а, пагубно влияние върху околната среда и от друга страна абсолютно необходимия транспорт. Така че струва ми се, че постигнатия компромис е добър. Това означава и с това доказваме, че вземаме на сериозно проблемите и че можем наистина да да постигнем и да наложиме ограничения, които са наистина реалистични. Що се отнася до ограничаване на скоростта? Аз знам, че за някои колеги този проблем е болезнен и че те никога е, не биха подкрепили едно изменение, целящо ограничаване на скоростта по пътищата, но мисля, че това е много важно, ако, ако искаме да имаме е, реалистични стандарти за околната среда и те да бъдат спазени. Госпожа Янсен е абсолютно права в това. Ограничаването на скоростта намалява замърсяването на околната среда. Това е ясно. Така че, мисля, че това е много важно и ние трябва да се произнесеме беса. проблемно. Благодаря ви. Бих искал да благодаря на господин Власек. Благодарение на предложените компромиси той е, на практика предлага една реалистична директива, която наистина би могла да се да бъде приложима. Но нека не забравяме едно. Две трети от леките превозни средства а, по пътищата на Европа са превозни средства, които принадлежат на малки и средни предприятия и които същевременно имат а, така много а, строго фиксиран а, график. От друга страна, тези превозни средства имат жизнен цикъл от около 10 на години така че, ако ако искаме непременно следващите превозни средства да бъдат отново поколение, нека не забравяме а, е, какъв е жизненият цикъл. Не можем, е, примерно, да кажем от утре ще, ще, ще е, въведем новите правила и веднага, и веднага ще е, на, на нея ще прилагаме а, санкции, включително и глоби от 105 евро и така нататък. Нека не забравяме, че всичко това трябва да стане поетапно. А, искаме през 175, през 2014 година а, емисиите да не надвишават 175 грама. Тоест да има намаление с а, от порядъка на 22 грама. Лесно можем да направиме съответните сметки. Тоест, това означава, че през 2014 година е, разхода на гориво трябва да бъде от порядъка на 8 литра на 100, а през 2020 година 6 литра на 100. Което означава доста голяма крачка напред и доста инвестиции, най-вероятно. И мисля, че тук трябва да се вслушаме в мнението на експертите, на инженерите за създаване на ново, на ново поколение двигатели – Трябва, трябва да видим какво, как, какви ще бъдат и а, емисиите на малки финни частици, налетливи частици. А, ще трябва да се а, е, произвеждат нови типове филтри и въобще горе двигателите трябва да бъдат с нови с друг вид горене, с друг е, вид. Гориво. Може би трябва е, горивото Евро 5 да бъде заместено с гориво Евро 6. Благодаря ви, господин е, председател. Бих искала да започна изказването си с следното края на 2007 година приехме пакет е, е, енергетика и промени в климата. Целта беше да се очертаят ясни насоки и ясни цели относно емисиите, както и правила за квотите и търговията с емисии, както и нови правила за жилищния, жилищните сгради и транспорт. Тоест, Европейски, Европейския съюз прие един срок 2020 година и мисля, че трябва да тръгнем от това. Що се отнася до компромисните изменения? Мисля, че този доклад трябва да се разглежда от различни гледни точки. От една страна търсенето, от друга страна предлагането. За това в моите изменения се съдържат предложения за а, евентуални облегчения, данъчни облегчения или насър, насърчен, насърчаване за закупуване на а, превозни средства от ново поколение. Що се отнася до предлагането? Разбира се, трябва, необходими са технологичес, необходим е технологически напредък, за да могат тези превозни средства да бъдат много по-малко замърсяващи. Експертите твърдят, че са им необходими 7 години за дизайна на новото поколение превозни средства. Тоест, две години в, за създаване, за проектирането на самите превозни след средства и 5 години за производството до постъпването на пазарите. За това мисля, че трябва да очертаеме постепенността, да очертаеме различните етапи, за да можем наистина да постигнем тези тъй амбициозни цели. Лично аз не, не, не считам, че вис, високите глоби ще насърчават производителите да произвеждат ново поколение превозни средства. Напротив, смятам, че европейските институции трябва да бъдат последователни в подхода си и да има известна приемка известна приемственост прямо законодателството, което в момента е в сила. Надявам се, че ще постигнем задоволителен резултат, т.е. да намалиме колкото се може по- скоро емисиите, но същевременно нека си поставяме реалистични цели. И в заключение бих искала да кажа, че трябва да има данъчни или финансови облегчения за насърчаване на търсенето, защото Добре е да бъдем амбициозни, отлично е да бъдем амбициозни, но при всички случаи трябва да насърчиме търсенето на подобни превозни средства, за да постигнем целите, които са залегнали в директивата. Бих искала да благодаря на докладчика и на докладчиците в Сянка, защото те този документ е труден, но се надявам, че резултата ще бъде добър. Благодаря. ви, господин председател. Благодаря ви, господин председател. Темата е сложна, защото тук имаме технология. Според мен, докладчика и докладчиците в сянка говорят за някакъв междинен път, но от гледна точка на технологиите, Миналото показва, че трябва да сме много ясни и нееднозначни, ако искаме целите да бъдат постигнати. Ние казваме, че трябва да бъдат постигнати целите, но трябва да кажем, че те трябва да бъдат постигнати много бързо. Второто необходимо нещо е политическата воля – трябва да сте абсолютно ясни. Тук говорим за тежкотоварни автомобили и лекотоварни автомобили. И говорим в тази комисия по този въпрос от много време. Но не трябва да забравяме, че ако искам да намалим броя на колите по пътищата, ние трябва тогава да променим самите коли. И сега за скоростта. Но ако се кара по-бавно, ще има по-малко катастрофи по пътищата и ще намали потреблението на гориво. В повечето страни има ограничение на скоростта, изключение са една-две държави. И в много страни, извинете, в някои от тези държави има политически проблем, защото те не желаят да въведат ограничения на скоростта. Затова ние трябва да посочим много ясно тези държави, да им кажем да въведат ограничения на скоростта. Запознах се с много обширна литература, но си и мисля как може да имаме коли, които имат мощност от 400 конски сили и да са толкова бързи, но по какъв начин можем да оправдаем това от екологична гледна точка? Смятам, че ние трябва да изпратим ясно послание, че нещата трябва да тръгнат в друга посока. Колите от, на утрешния ден трябва да са по-бавни и по-чисти. Мисля, че има един разрив между това, към което се стремим и реалността. И реалният проблем е в онези държави, в които няма ограничение на скоростта. И в заключение. Разбира се, постепенно ще имаме все по-екологосообразни коли и това е важно за малките и средни предприятия. За Европа е важно какво става в отрасъла, какво става в економиката очакваме нарастване на внос от Китай в бъдеще. Така че смятам, че трябва да има повече политическа воля, повече политическа смелост и трябва да се вземем с реалните проблеми. Председател, има още трима оратори в списъка и след това ще дам думата на комисията. Господин Братбург, заповядайте. Thank you, Chairman. I just got uh, благодаря. Е, влезе полския в английския канал, така че не разбрах точно какво ми казахте, но няма значение. Слушам дебата. Имах намерение в началото да, не, да се изкажа също, но като че ли ние така малко говорим повече по принципите си, а не стигаме до реалността. Та, въпросът мисля, че е свързан най-вече с казаното от госпожа Тикао, това, което е постижимо, кога е постижимо и когато погледнем към решенията, трябва да търсим решения, които са свързани с търсенето, а не толкова с предлагането. Съгласен съм с измененията на господин Власек по този въпрос и си мисля, че губим връзка с реалността. Както каза госпожа Тикал, 7 години са необходими да се създаде един нов двигател от неговото изработване, чисто теоретичен идеен проект, допускането му на практика. И няма как да ускорим този процес. Чисто физически нещата изглеждат така. Така че нека да гледаме реалистично кога, какво искаме да постигнем. Обаче това, което в крайна сметка ме накара да вземе думата, беше свързано с един страничен въпрос. Uh, Например, използването на ограничители на скоростта. Доколкото аз съм запознат, господин председателю, има вече прилагане на такива ограничители на скоростта, но не ми се иска към лекотоварните автомобили да се прилага това. Защо? Защото тези лекотоварни автомобили биха могли да изпреварват и те много трудно могат да ускорят толкова бързо, че да, а, изпреварят и това ще доведе до повече катастрофи, а не до по-малко. Да кажа, аз съм против тези ограничители, защото когато те съществуват, това забавя набир, набиране, набирането на скорост. Не знам дали сте пътували на М6 или М42 около Бирмингам или някъде другаде, но що се отнася до интелигентни транспортни системи или ИТС, запознат съм с тези е, пътища и в 10.30 сутринта беше наложен един такъв е, абсолютно арбитрарен, извинете, произволен ограничение на скоростта от 60 мили в час, което по никакъв начин не беше свързано с страховка. Така че тези интелигентни транспортни системи са пълна загуба на време и според мен струват много пари, но никаква работа не вършат. Така че Нека да стъпим на земята и да видим какво може да ни предложи автомобилния сектор. Те да ни кажат кога могат да го произведат и оттам насетне вече да правим своите планове. Благодаря, казва председателя. На М6, М5 пътувах миналия уикенд и наистина много време и на мен ми отне да стигна от точка А до точка Б използвайте М6, където се плаща. И няма смисъл, защото отивах Кардиф Кардив и той не ми върши работа. Господин Хигинс има думата. Благодаря, председателю. Съгласен съм с коментарите на колегата преди мен и колегата Кун и господин Пике, свързани с а, комплиментите, които бяха изразени към докладчика. Така е. Трябва да направим един баланс между опазването на околната среда и търговската действителност, в която живеем защото автомобилният сектор създава много работни места и ние там губим много работни места по настояща и трябва да внимаваме. Що се отнася до економическата криза по настояща малките работодатели ще трябва да затворят врати, ако ние наложим такива наказателни мерки. Искаме да опазваме околната среда, да бъдем лидери по намаление на CO2 в света и сме такива, но мерките, които се въвеждат тук и компромисните изменения, постигат точно такъв баланс. Харесва ми също така дерогацията от 22 000 лекотоварни автомобил на 25. Мисля, че това е разумно. Що се отнася до глобите, харесва ми и намаляването на глобите. Не трябва да ги наказваме, докато ги изтощим. Освен това, глобите, когато паднат, е хубаво да бъдат прилагани, да бъдат налагани, да бъдат използвани, за да може да се намалят и емисиите. Още нещо, което искам да кажа във връзка с тези аспирации. Кой ще ги налага? Защото на теория всичко е прекрасно, но когато се стигне до тяхното прилагане, налагането на глобите и проверките, кой ще го прави, как ще се случва това? И не на последно място съм съгласен с госпожа Тикао. Тя направи едно предложение, свързано с това постепенно да се извеждат от експлоатация малките и лекотоварни автомобили. Ние сме малка економика в Ирландия, но ние точно това направихме. Въведохме такова извеждане от експлоатация на леките търговски превозни средства и по този начин подобрихме и околната среда, а ние сме известни с това. Та, да. Докладчикът показа големи умения за достигане на тези компромисни изменения. Аз много искам да му благодаря за работата. Благодаря, казва председателя на господин Хигинс. И сега давам думата на госпожа Аенда. Благодаря. Всички имаме информация за това какво мисли автомобилния сектор. Разгледали сме различните ограничения или пък сфери, които се смятат за проблематични. Защо взимам думата? Защото бих искала да кажа нещо за тези уреди за ограничаване на скоростта. В настоящия парламент и не само в нашата парламентарна комисия се състоят обикновено много разгорещени дебати и има определени лица, които по принцип винаги са против такива ограничители на скоростта, както и общо ограничение на скоростта по пътищата. А на мен ми се иска да, напи... да има някакъв напредък в тази сфера. Безопасността по пътищата винаги е един от проблемите, с които се опитваме да се справим, но сега изведнъж се започва да се говори за околна среда, за опазване на околна среда и може би заради това ще постигнем тази цел. Държавите, които визирам, имат едно конкурентно предимство. И може би такъв вид ограничители на скоростта биха добавили още конкурентно предимство към това, което те вече имат. Според мен трябва съвсем ясно да кажем към кои пътища насочваме тези ограничения, там където има задръствания и да поопростим нещата. Искам да се обърна към Европейската комисия с въпрос и то е следния. Съгласна съм, че ако компромисът се харесва на всички, и аз ще го одобря, но Имаше едно досие, което беше свързано с адаптирането на МПС-тата към уязвимите пътници. Винаги имаме две гледни точки, амбициозните цели, които искаме да си заложим и автомобилния сектор от друга страна. Те искам да попитам Европейската комисия и докладчикът е, тази дискусия води ли до някакъв прагматизъм, до, до нещо реално? защото може да се окаже, че има други, които са много преди нас, що се отнася до ограничаване на емисиите. Може би, тъй като искаме да бъдем прагматични, всъщност поставяме пречки пред автомобилната индустрия, защото не ги притискаме, не ги караме да бъдат по-конкурентни, конкурентно способни. Така че да не губим скорост с тези предложения. Благодаря, казва председателя и сега представителя на комисията. Благодаря, господин председателю. Добър ден на всички. Искам да започна с една общо изказване. Предложението на Европейската комисия за емисиите на CO2 от лекотоварни превозни средства се основава на оценка на въздействието и съответни технически проучвания чието заключение се казва, че краткосрочните и дългосрочни цели са достатъчно амбициозни, но в същото време и прагматични. Също така смятаме, че по този начин можем да постигнем а, намаление на емисиите на CO2 в сравнение с емисиите от 1990 година. Та, да, имайки предвид компромисните изменения и дългосрочната цел за 2020 година, както и краткосрочната от 175. По отношение на тях смятаме, че нашето предложение е най-доброто. Що се отнася до премиите и компромисните решения, вече бе споменато, че 95 евро на грам не отговаря на маржовите стойности, които се залагат от индустрията, така че това няма да бъде достатъчно добра глоба, която да насърчи автомобилната индустрия да постигне целите. Ограничителите на скоростта и е едно от последните изменения, което според нас е най-разумното и което бе обсъдено тук, е свързано с следното. Хубаво е да видим дали на практика могат да се приложат тези предложения за изменения. По-настоящем не е ясно дали тези 3 грама CO2 на 10 км откъде идват тези 3 грама, извинете такава една хипотеза трябва да бъде ясно мотивирана с проучване. До момента не сме запознати с а, такова проучване. Благодаря. Thank you. Mr. Vlasak, is there... Благодаря, господин Власък. Бихте ли искали да допълните нещо? Господин председател, дами и господа, първо чух редица интересни доводи. Всички вие сега имате представа за това, кои доводи са състоятелни, а кои не. Ще се върна към това, което казах в началото. Ако смятаме, че позицията на Комисията по транспорта трябва да отразява технически въпроси, въпроси свързани с транспорта, а екологичните въпроси трябва да бъдат предадени на Комисията по околна среда, която отговаря за емисиите и всички въпроси, свързани с емисиите. Бих искал да изкажа едно възражение. Приветствам обсъждането и преговорите с цел постигане на компромис, но трябва да възразя на онези, които казват, че нашата комисия е спирачка пред развитието и прогреса. Това не е така. И сега за ограниченията на скоростта. Не бих искал да се вдавам подробности. Има много бройни проучвания за последиците на тези ограничения Що се отнася до безопасността, до забавянето на трафика, изпреварването и различията в националните законодателства. А също така и що се отнася до разходите – новите превозни средства е, ще имат такива ограничители на скоростта, но какво ще правим с съществуващите превозни средства? Те ще трябва да бъдат променени, така ли, но това ще изисква допълнителни разходи. Що се отнася до ограниченията на скоростта като такива, смятам, че този въпрос трябва да бъде разгледан в отделен доклад, който се отнася до всички превозни средства като цяло. Смятам, че това е един периферен въпрос спрямо цялостния въпрос, който в момента обсъждаме. Благодаря ви за обсъждането. Надявам се, че утре ще вземем правилното решение. Председателят. Благодаря, господин Власък. Аз съм съгласен с вас. Аз не смятам, че нашата комисия е спирачка и също смятам, че ние трябва да се придържаме към принципите ни. За този доклад разписанието следното. Утре ще гласуваме в нашата комисия, през септември в комисия по околна среда и през декември 2010 в пленарна зала ще бъде гласуването. Благодаря на всички. Следващата точка е обмен на мнение с представител на комисията относно скенерите за проверка на хора. Сега ще поканя господин Ройден да влезе в залата. Също знам, че тук сред нас са някои колеги от Комисията по граждански свободи. Ние знаем, че всички искат да се изкажат, но моля, не дайте сега в момента вдигате ръка. Когато започне, то тогава ще имате възможност да бъдете внесени в списъка. Uh, Vice President as well. Okay, so those who want to speak, you can start to indicate now and the Secretariat will... И така сега вече може на секретарията да посочвате, че искате да се изкажете, така че имаме един час на разположение, така че ако има 45 желащи да се изкажат, не трябва да сте гени в математиката, да изчислите колко време трябва да изказвате. И така, господин Ройден, заповядайте. Много ви благодаря, господин председател. За мен е огромно удоволствие да бъда отново тук. След миналия път, когато обсъждах с вас въпросът за скенерите в края на януари, тогава от името на комисията обещах през март или април да ви докладвам, така че моля приемете моите извинения за забавянето, но мисля си, че разбирате, че вулканичния облак, освен много други причини, забави нашата работа. Съвсем накратко бих искал да очертая доклада от името на заместник председателя на комисията, господин Калас. Мисля си, че моментът е много подходящ, защото той и искаше вие да получите този доклад и да знаете за този доклад, преди той да започне да го обсъжда с министрите на транспорта в четвъртък. И така, основата за доклада е относително ясна. Имаме регламент за сигурност, който беше изготвен съвместно от нас. Както си спомняте, че когато се предлага разпоредбите за изпълнение на този регламент през втората половина 2008 година. Ви ни показахте жълт картон и ви използвахте всички налични за вас средства, за да гарантирате това, че има сигурност по летищата. И имаше едно нещо, за което не бяхме сигурни. Това е с скенерите за проверка на хора. Затова извадихме тези скянери от обхвата и обещахме, че ще излезем с отделен доклад по тях. И така сега вие вече разполагате с този доклад. Този доклад също трябва да отчете някои достойни за съжаление обстоятелства. Аз няма да говоря подробно за тях, но вие знаете, че имам предвид полета на авиокомпания Northwest и допълнителните заплахи за въздухоплаването от страна на терористите. И така, каква е ситуацията? Има държави членки, които вече установяват, инсталират такива скенери. Това са Финландия, Обединеното кралство, Нидерландия, Франция, Италия. Всъщност Италия обмисля инсталирането на подобни скенери. Също така в света, по света такива скенери се използват и се инсталира се повече САЩ и Канада. Няма да говоря подробно за това, тъй като всички подробности се съдържат в доклада. И така, първият въпрос. Дали тези скенери са законни? Отговорът е в съответствие с настоящия регламент да. Защото имате допълнителни средства за претърсване ако искате да използвате по-стрикни методи или ако искате да провеждате експеримент. Така че по тези две точки регламентът позволява да се използват тези скенери и в Европа. Въпросът е дали ние искаме тези скенери да се използват така, както те се използват в момента. Дали всяка държава членка трябва да има собствено законодателство или да няма законодателство. И също така се задава въпроса, доколко те допринасят за гарантиране сигурността. С този доклад, който ви е предоставен, аз се надявам, че вие ще може да се запознаете с текста, който се надявам, че ще бъде достатъчно изчерпателен за вас. Има някои отговори на първия въпрос и така. Всъщност първия ключов въпрос е ефективността. Вторият въпрос е въпросът за здравето. Третият въпрос е свързан с човешките права и четвъртият въпрос е свързан с економическата ефективност. Ще бъда много кратък, защото не мисля, че в момента ще е разумно аз да говоря прекалено подробно и така за ефективността. Докладът посочва, че много държави членки, както и комисията, смятат, че скенерите като една нова технология могат да бъдат едно ефикасно средство за разкриване на наличие на експлозиви, които не са метални експлозиви, които са прикрепени към тялото. Няма 100% гаранция. Това е абсолютно ясно и ние много ясно казваме това. Но все пак по този начин сигурността се повиша. Ние в момента разглеждаме четирите технологии, които се предлагат на пазара. От гледна точка на тези скенери за проверка на хора. Микровълнови, пасивни, активни рентгенови и рентгенови изображения. Докладът не се произнася по тези технологии, но ясно посочва, че рентгенова, рентгенова технология не се прилага в Европейския съюз. Също така разглеждаме много сериозния въпрос с човешките права. Това беше поставено като много, много остро като въпрос преди година и половина. Ние стигаме до извода, че има налични технологии, които създават ситуация, при която проблемите с човешките права вече не са толкова остри. Аз дори бих казал, че всъщност това са преодолими проблеми. Проблеми с човешкото достоинство, защита на данните, неприкосновеност на личния живот, неприкосновеност на семейството, закрила на семейството, извинете. Ние разглеждаме тези аспекти. Стои следният въпрос. При кои условия тази технология трябва да се използва и как можем да гарантираме това, че тази технология е неутрална, ако мога така да се изрази от гледна точка на защитата на човешките права. И стои, разбира се, и вечния въпрос с економическата, е, с економическата ефективност. Както разбирате, тук беше много сложно да извършим анализ и оценка. Но има ясни доказателства, че въвеждането на тези скенери може да, да доведе до намаляване на разходите. Така че, като заключение, мога да кажа, че за нас въпросът е какво да правим от сега нататък. И първо, бих искал да бъда съвсем ясен. В момента сме в една ситуация, в която тази технология се прилага в Европейския съюз, без да има общи правила. Има много различни подходи. Така че стои въпросът дали не трябва на европейско ниво да създадем определени норми от гледна точка на защита, защита също така на здравето, защита на пътниците и служителите на летищата. Дали не трябва да създадем правила, които да гарантират това, че не се нарушават човешките права? Разбира се, ние ще го правим това в, кон... в контекста на регламента 200 от 2008 година, защото вече има регламентирани средства, например кучета, които откриват наркотици, експлозиви, метални детектори и нататък. Но ако започнем да го направим, искам да кажа много ясно – това ще бъде само един от вариантите, който ще се прилага наред с други варианти, с други възможности от държавите членки. Тоест, тези скенери ще бъдат само едно от средствата за проверка. В директивата за прилагане на регламента няма да има текст, който да задължава държавите членки да използват тези скенери. Задава се въпрос, ако държавата членка вече започва да използва този скенер, какво следва? Затова комисията целенасочено не направи предложение и вие ще видите самата философия, концепция на доклада, която върви точно в тази посока, защото ние сме абсолютно наясно колко деликатен е този въпрос от политическа гледна точка. Така че Комисията ще се вслуша в това, което казва парламента, в това, което казват държавите членки. Също така ще изслушаме какво ще се каже в рамките на дебата по този доклад и възоснова на всички тези обсъждания ние ще предложим законодателство за прилагането. Неща вървят в тази насока, но разбира се, преди това ние ще направим много подробна оценка на въздействието. Постарах се, господин председател, да бъда много кратък, за да има повече време за въпроси. Благодаря ви. Благодаря ви, господин Ройтен. Много ви благодаря за това, че бяхте кратък и сега ще имаме повече възможност за въпроси. Има много дълъг списък от желащи да се изкажат и не искам да разочаровам никого. И имам 50 желащи да се изкажат. 15, извинете.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 Mr Van Dalen, Mr Zasada, Mr Bradbourne, Mrs Ayala Sender. I'm going to suggest that we close the speakers list. Е, приключваме с съставянето на списъка на желащите да се изкажат. Госпожа Тикао. Изобщо да става като търк с надаване. Добре, господин Бокуц. Добре. Господин Рике, да, вие вече сте в списъка. И така. Край. И... Не, не, не, повече няма никакъв смисъл да дигата ръце. И е така, по две минути на оратор. Започваме с господин Грош. За две минути заповядайте. Благодаря ви, господин председател. Бих да благодаря на господин представителя на комисията за обясненията. Сега трябва да споменем първо, че безопасността, разбира се, може да бъде по-добра, може да има по-голяма безопасност, но никога не може да гарантираме 100% безопасност. А, но, независимо от това, трябва да създадем критерии. Комисията може ли да ни даде по някои техническа, допълнителна техническа информация относно взаимното признаване в Европейския съюз, защитата на личните данни, въздействието върху здравето. Комисията, може би, ще трябва да създаде насоки в тази област. Добре, в момента говориме за скенерите за а, проверка на хора, но продължава дебата за а, детекторите на течности. Там дебата продължава да тече и можем в крайна сметка да се, да се спускаме с доста големи проблеми, така че това е един пакет, който трябва да се разглежда като едно цяло. А и какво е положението в международен план, защото в един момент може да се окаже, че дадено летище из, изцяло оборудвано, но те, това оборудване може да се при, възприема като а, затормозяване на пътниците, господин И Благодаря ви, господин а, председател. Сега, заключенията от този документ, според мен е следното. Необходим, необходимо Необходим е един хармонизиран европейски подход. Разбира се, някои държави членки вече са предприели собствени действия, но а, под формата на опити, да речеме, доколкото разбирам от този документ, тези тестове или опити могат да се провеждат в рамките на 30 месеца. И при всички случаи тези мерки биха били само допълващи съществуващите мерки. Така че бих искал да задам следния въпрос на комисията. Дали ще какви ще бъдат мерките за насърчаване на държавите членки, за провеждане на опити, по какъв начин ще контролирате това, че те спазват а, сроковете и а, как, кой ще финансира тези мерки? Казва се, че държавите членки, които предприемат а, и прилагат по-строги правила, ще трябва да ги финансират сами. Така че ако има е, общоевропейски регламент, нещата се променят, но доколкото разбирам, ние не можем да задължиме летищата да внедрят подобни съоръжения. Трябва да разполагаме също така и с техническите спефикации на отделните съоръжения и същевременно пътниците трябва да имат право да откажат да бъдат подложени на подобна проверка, така че трябва да има альтернативни методи за проверка, госпожа Майснер. Благодаря ви, госпожо председател. Има аргументи за и аргументи против. Някои казват, е, аз искам да премина колкото може по-бързо проверките, т.е. не искам да бъда подложена на проверка с, с сканер. Така че а, в някои държави, някои държави членки вече са разположили скенери, но в крайна сметка не, не всеки може да реши, че иска това или не иска това. В крайна сметка, ако има едно единно европейско небе, трябва да има единен европейски подход. И има, разбира се, Казахте, че безопасността никога няма да бъде гарантирана 100%, т.е. Ще, мож, ще, могат, ще може евентуално да се открият вещества, които са на повърхността, но не и вътре в тялото същевременно. Е, може би ще има ня... примерно по какъв начин ще се контролират резултатите. Тук е казано, че някои че държавите членки трябва да плащат, ако правилата са прекалено строги. По какъв, по какъв начин ще бъдат проконтролирани багажите? Примерно в е, Обединеното кралство е, мисулманите отказват да минат през е, скенери за проверка какво ще правим в случай на отказ от страна на пътника. И какво? Госпожа Лихтенбергер, благодаря ви, че се съобразихте с времето, което ви беше отредено. Благодаря ви. Благодаря за този увод към проблема. Аз обаче имам въпроси към комисията. Първият въпрос е свързан с здравето. Може ли да има последици за човешкото здраве? Направени ли са а, изследвания? Има ли оценка на въздействието? Казвате, че това не са. А, това не е рентген, но все пак искам да знам. А, второ, ефективността и финансовата ефективност. Това означава, че трябва да се оборудват от а, летищата. Това струва скъпо. Нека не забравяме също, че и ще трябва и допълнителен персонал, защото, както казахте, безопасността не е 100%, може би ще трябват и допълнителни проверки и, е, както каза колегата, това е един цялостен пакет. Е, трябва да видим е, и докъде са, са стигнали детекторите на а, течности. Това може да доведе до забавяне на пътническия поток, до, въобще до, до, до, до забавяния и до допълнителни средства. Така. Що, що се отнася до, до здравето, до човешкото достоинство и така нататък, тук трябва да поставим ограничения. Аз не съм съгласна, че тези технологии трябва да бъдат задължителни, защото нещата все още не са ясни, дори не знаеме дали това ще доведе до. Е, очакваните резултати, дали ще бъде ефективност, а също така и не сме сигурни, че личните данни ще бъдат защитени, госпожа Фостер. Благодаря, господин председател. Мисля, че наистина комисията има правилен подход. Аз. Аз искам да, те спомена и някои от економическите ската гледна точка. А, ако искаме да бъде честни, в, За сега се използват само така наречените милиметрови вълни, т.е. мисля, че от гледна точка на Обедените кралство ние всички други проблеми, които бяха повдигнати, всички тези съоръжения са задължителни. Така че. Освен а, преминаването през скенери, много хора се трябва, трябва да бъдат проверявани и лично и въпреки всичко и проверките са задължителни, въпреки че те имат съответните медицински а, документи, които Така че, добре, хубаво да, да, да имаме общи, общи правила, но, но, но, но трябва, но трябва да, да имаме и е, минимални норми за съоръженията, които ще бъдат използвани, тъй като в, на скипхоп, примерно, вече е, се използват е, всички различни видове съоръжения. Мисля, че много важно е също така да се е, да работиме по профилирането на пътниците, тъй като това е един от, едно от, основни, един от основните методи за борба срещу тероризма. Така че държавите а членки трябва да могат да разполагат и с информацията. Обменът на информациите са, е, може би, едно от най-важните. Господин Рике, ще бъде много кратък. Първо, използването на новите не изотопни скенери е не могат, ще се използват на летището, но се използват и на други места. Така че тук става дума за един, една много, а, един много обширен проблем. Второ. А, нормите за безопасност и спазването на човешките права, това са също проблеми, които трябва да бъдат в регламента. Що се отнася обаче до технологическите, техническите аспекти, това не може да бъде обект на регламента. Знаеме, че някои технологии могат да бъдат усъвършенствани, като тези свързани с микро... използването на микровълнови технологии, така че може, трябва да оставим съответно отворена врата за различните технологии. Затова струва ми се, че всичко това не може да залегне в един регламент. Естествено, че трябва да има е, европейски регламент, за да, за да могат тези съоръжения да не бъдат използвани извън а, летищата. Но Просто имам, имам чувство, че навлизаме в едни нови области, които не могат да се впишат в регламента така, както е замислено това. Госпожа Лъд. Благодаря, господин председателю. Исках да разберете дали заместник председателя Рединг също е съгласна с този документ. Чухте ли и нейното становище, защото за мен е доста неудовлетворителен. Като че ли легитимизирате, а не, предоста... а не поставяте въпрос върху пропорционалността на тези скенери за човешкото тяло. Защото господин Ройтер изпраща някои кодирани послания, ми се искаше този въпрос да бъде засегнат съвсем ясно и точно. Фокусът е сложен върху технологии за опазване на личното достоинство и изобщо а, човешките права, но много често се казва, че се иска примерно пасворд или се ограничава злоупотребата или достъп или пробовите посредством различни механизми, говоря в случая за софтуер, и който опазва нашата сигурност. А що се отнася до предаването и съхраняването на тези имиджи? Според мен тези машини чисто физически не би трябвало нито да могат да предават, нито да съхраняват такива изображения. Но вие казвате, те ще бъдат е, изтрити след като бъдат разгледани. А значи ми казвате в този случай, че машината може да ги запамети, за да могат да бъдат разгледани и после да бъдат трити. Освен това, вие говорите за нови технологически е, методи, но що се отнася от е, до защита на личните данни, НПО-та казват, че не е достатъчно точна тази технология все още не е озряла. Що се отнася до отказа на определени държави? От една страна казвате, че има същата ефективност като а, използването на други методологии, но от друга страна казвате, ма не може така. Така че не може от една страна да казвате, че защитавате личния живот и да кажете, че, дава възможно, че давате възможност някои държави членки да не прилагат този регламент. Тоест не можете да бъдете по средата. Трябва да бъдете или на едната позиция, или на другата. Благодаря, казва председателят господин Ван Орден. <laughs> Uh, Mr. Chairman, well, I mean, let's not forget the, the aim of this. Нека да не забравяме целта, господин председателю, а то е да се възпират и залавят терористи от една страна и да се направи така, че голямата част от пътниците, които са си едни спазващи закона граждани, могат бързо, лесно и приятно да минават през летищата. А това, което се случва по настояще, не е точно такова. И това го позабравяме. Терористите винаги ще търсят най-слабата брънка във веригата, това винаги е така. А, хубаво е да има много пластов подход и това ми хареса, или точно анализ на човешкия фактор. Трябва да бъдат ограничавани и ясно проверявани всички, които имат достъп до летището от страна на пистите. Имаме нужда от добре обучени екипи на летищата и освен това имаме нужда от една схема за пътници, които биват проверени и оттам насет не могат да бъдат смятани за надежни. Смятам, че много бързо трябва да се въведат такива полезни технологии, по които няма никакви въпросителни, свързани с тяхната вредност или безвредност. И ако са достатъчно ясни, могат да се използват. Ако има терористична атака утре, веднага ще се поиска въвеждането и то незабавно на такова оборудване. Имам един въпрос и той е свързан с това, че Европейската комисия спомена, че някои летища нямат добри стандарти или въобще нямат стандарти тогава каква е ролята на Международната организация по гражданско въздухоплаване? Защото това не е отговорност само на страните членки на Европейския съюз. Има много слаби летища в Европа, но има и много по-слаби такива в трети страни, т.е. извън Европейския съюз. Благодаря, господин, Ван Орден. Следващия оратор. Благодаря. Е, това, което искам да кажа на Европейската комисия е следното. Благодаря за отношението. През 2008 година много ви критикувахме, дори и аз, но сега си мисля, че трябва да заявя, че вие наистина изпълнихте мандатът, който ви бе предоставен през октомври 2008 година. Според мен докладът е сериозен, той не е догматичен, то дава възможност съветът и парламентът да влязат в ясен дебат, той разглежда мандатът, що се отнася до въпросите, които задължително трябва да бъдат разгледани от нас. По никакъв начин не се дава решение на всичко, но се отваря достатъчно ясен врата към провеждане на дебати, дебати като този тук. И това е много добре добра идея от страна на Европейската комисия. Искам да разгледам част от заключенията в доклада, които според мен са изключително сериозни. И бих казал, че са недостатъчни. Един фокус само върху Европа ще даде възможност за еднообразно прилагане на стандарти и норми в летищата в Европа. Смятам, че това е много стриктно и ясно. Приложимата технология за гарантиране на здравето и опазването на правата на човека също е много ясно заключение и много стриктно. Т.е. технологиите, които се използват, би трябвало да дадат една възможност да се даде альтернатива на уязвими граждани, но според мен това не е альтернатива. Тоест, трябва предварително да се предоставя информация на гражданите, е казано тук, но според мен това не е някакво извинение, ако тя не е получена. В крайна сметка обаче смятам, че комисията е изпълнила своя мандат. Комисията Либе и в нашата комисия разглеждаме този доклад и, както каза колегата от Великобритания, Тероризмът не е спрял. От 2008 до сега не сме получили някакви причини, поради които трябва да намалим стандартите си за сигурност. Това, което се случи в Детройт, показва, че трябва да бъдем стриктни и строги, защото това а, показва, че може да има влияние върху сигурността на цяла Европа. Благодаря следващия оратор. Аз съм съгласен с голяма част от казаното. Има обаче един въпрос, който искам да задам и след това ще направя няколко бележки. Та въпросът ми е следният. Питам се, как може да има една обединена система, унифицирана система от една страна и от друга страна една система за сигурност на едно гише в кавички. Това като че ли си противоречи вътрешно. Хората могат да изберат да не го направят и ако не минат през тази система, ако тя е изборна или факултативна, то тогава всичко се обезмисля. Та, вие заявихте, че политическият аспект е изключително важен, но Хубаво е, да. Ако слушаме съветът, парламента, нещата звучат добре. Има обаче процедура по комитология за вземане на решение, но това не е достатъчно. Дори съм убеден, че тук има колеги, които си мислят, че не ние сме тези, които ще вземат окончателното решение. И ако това не е така, никак няма да ни хареса и това, което реши Европейската комисия. Трябва да намерим също така решение, свързано с финансирането. По този начин могат да се деблокират нещата в съвета. Говорил съм с част от колегите по този въпрос и една част от тях казват, че може паралелно да се решат нещата. Тоест, ако съветът не може да се справи с заделянето на финансирането, то тогава е добре заедно с нас да се, опитаме, да се опитат да а, вземат някакво решение по средата ние, що се отнася до тези скенери за тялото, не би трябвало да а, можем да, да се окупаем в позицията си и да не я променяме. Благодаря. Председател от името господин Учас, който е настане на друга комисия. Господин Учас ще зададе в писмен вид своя въпрос и очаква да му отговорите в максимално кратки срокове. Благодаря, съвсем кратичко беше това. Следващия оратор е господин Ван Нален. Господин председ... Извинете, Ван Дален. Имам конкретен въпрос за представителя на Европейската комисия. Аз излизам от хипотезата, че терористите винаги търсят най-слабата брънка на веригата. И то в европейското гражданско въздухоплаване – и ако това е така, то тогава идва следното. От вашия въпрос разбирам, че държавите членки биха могли да въведат тези скенери, но терорист ще си каже, добре, къде не са въведени, ами е, ще провери там, където те не са въведени, и не се използват. Ето това е анализът на човешкия фактор. Терористът ще мине от там, където не се ползват скенери. Защо не направите използването на скенерите задължително? Особено а, на летища, през които минават над 1 милион пътници годишно. Става дума за скенери, които не използват рентгенови лъчи. Благодаря. Следващия оратор, господин Засада. пани Благодаря ви, господин председател. Много се радвам, че решихме да говорим за сигурността, защото това е очакването на нашите граждани. Отново имаме обмен на мнения. По този въпрос, свързан с сигурността, ние говорим за тези скенери за проверка на хора, но мисля си, че преди да продължим с тази тема, трябва да ви спомена някои факти. Миналата седмица граждани Румъния се скриха в един самолет, за да могат да бъдат превозени от Виенското летище до едно летище в Лондон. И след това един италиански журналист, че в, е, на летището в Рим между 1 и 3 през нощта има над 1 милион пътници, които нямат никаква защита. Освен това, в Познан, в Полша, някой успя да нарисува графити на самолет. Така че си задавам въпроса, защо изобщо се занимаваме с, с такова високотехнологично оборудване за сигурност на нашите летища. Това е безсмислено, ако има толкова много ситуации, когато вие може да влезете в едно летище, само като прескочите оградата Радвам се, че комисията започна да говори за тези скенери, но мисля, че трябва да се зададе въпроса дали те са еднакво ефективни, когато трябва да се гарантира сигурността на летищите. Преди два месеца на летището в Брюксел и в миналото аз съм работил в сферата на сигурността и мога да ви уверя, че само за един час аз видях, че има поне два начина да влезете в лет... на летището с бомба. Освен това, италианците говорят за скенери за проверка на хора и на ЖП станция. Аз мисля си, че първо все пак трябва да се средоточат върху летищата. Да, благодаря. Беше много успокояващо да знаем, че Брюкското летище е толкова уязвимо. Но преди да премина към двата основни принципа, бих искал първо да помоля да уточним. Ние не говорим за скенери за сигурността, ние говорим за скенерите за проверка на хора. Ние говорим по този конкретен въпрос, а не по общия въпрос за скенерите за сигурност. два принципни въпроса. Задаваше се въпроса дали прилагането на това оборудване трябва да бъде задължително или доброволно. Бях в Отава миналия месец Срещах се с Агенцията за сигурност в въздухоплаването в Канада. Това е само един от вариантите. Може да се използва този боди скенер, този скенер за проверка на хората. И в Канада, като че ли никой не възразява в Канада или в САЩ. Защо? в някои държавите членки на Европейския съюз това е задължително и дали не трябва да се преразгледа този въпрос. Вторият въпрос, това е видът скенер, който да се използва. Както вече беше казано, тези скенери бяха въведени като една а, импулсивна реакция спрямо това, което се беше случило, а, а именно опитата за да се взриви самолет, който беше насочен към Детройт. И доколкото знам, експлозивът, който беше използван, не би могъл да се разпознае от такъв скенер. Знам, че има други скенери, които в момента се разработват с инфрачервени технологии или технологии, които са подобни на тези, които прилагат, ако мога така да се изразя, кучетата, които разкриват експлозиви. И използването на рентгенови лъчи. Аз мисля си, че подобни технологии трябва да бъдат забранени. И самият факт е достатъчен, че това е заплаха за здравето. Спирам до тук. Благодаря, госпожа Яла Сендер. Аз съм убедена, че трябва да имаме една европейска рамка, за да можем да регламентираме използването на тези скенери. Но това не означава, че трябва да сме твърдо за скенерите. Ще помоля представителя на комисията какво той ще направи, ако ние отхвърлим предложението на комисията, какви ще бъдат последиците той и ние вече казахме, че има доста сериозни доводи да бъдат отхвърлени тези предложения, свързани с съображения за опазването на здравето, неприкосновеност на лични животи и тогава как ще постъпят държавите членки, които вече използват тези скенери. Аз съм съгласна с въпроса за ефективността. Не трябва да натоварваме ненужно пътниците. Предложението на комисията се, се казва, че около 20 секунди ще отнема проверка Да? И аз си спомням, че това беше един от сериозните въпроси. Нямаше намаляване на времето за преминаване на пътниците, но в края на документа се казва, че ще има допълнителни а, постижения, ще има по-голяма експедитивност. Сега за рентгеновите лъчи. Това може да не е избраната технология, но това е една от технологии, които се използват и очевидно лечението ще е много слабо. Но все пак има едно натрупване на такова облъчване с рентгенови апарати и това може да доведе до проблеми. Как може да подобрим тази ситуация, като използваме по-съвършени технологии? И още един въпрос. Говорихте ли с Европейския орган за защита на данни? Госпожа Тикао сега. Благодаря, господин председател. Няма да повтарям казаното от колегите. Бих искал да благодаря на господин Ройтен за изложението от, му, от името на комисията. Комисията прави един много сериозен анализ на въздействието на тези различни съоръжения върху човешкото здраве и начина по който ще бъдат защитени личните данни. Но искам да подчертая, че е много важно всичко това да бъде стандартизирано, да имаме стандарти, не, не само по начина, по който се използват тези технологии. Процедурите трябва да бъдат ясни, за да не могат да бъдат допуснати нарушения или потъпване на личните права. Моя въпрос е следния. В страните, в които подобни скенери вече са инсталирани, поставени, дали гражданите, пътниците бяха, се, бяха попитани дали искат или не искат. Благодаря. Госпожа Боско, Klinkt het toch wel van, nou die scanner komt er in ieder geval. In vorige... Смята, че тези скенери са нещо, което ще се възприема все повече, но ние трябва да си зададем въпрос, дали това означава, че всичко вече е един предварително решен въпрос. Комисията казва, че в точка 89, че по тази точка трябва да се вземе решение за правна уредба на Европейския съюз дали ще имам предложение, дали ще има оценка на въздействието. Така че въпросът е, ако това решение не бъде взето и може да си представим, че ще има само законодателство за прилагането, дали все пак ще има оценка на въздействието. И ние като Европейски парламент тук ще имаме особена тежа, защото това влиза в комисията, в кощавите процедури процедурата по комитологията. Госпожа Уилс. Благодаря, господин председател. Както вече беше споменато, няма проучване за ефективността, за съществуващите възможности. Мисля, че трябва да насочим този въпрос към комисията за оценка. Освен това, въпросът за човешкото достоинство. Какви са образите, които се получават на тези скенери? Мисля си, че за нас, европейски депутати и за много хора. Това е важен въпрос. А също така е, ще трябва да отчетем въпросите на безопасността, здравето, ще има жени, деца, хора с увреждания. Освен това въпроса за съхраняването на информацията, дали ще има някаква общоевропейска мрежа, в която тези данни ще съхраняват. Дали е, тази мрежа база данни няма да бъде достъпна за хора с престъпни намерения, защото някой може да продаде снимката, просто само за да извлече печалба от тази информация. Лично аз съм против това предложение. Благодаря ви, госпожо Уилс. Господин Ройтен, преди да ви дам думата, бих искал да благодаря на колегите за това, че бяха толкова дисциплинирани. а, бяха му обвинили в Испания, че съм прекалено стриктен. Аз го възприех като комплимент. Но мисля си, че колеги разбирате, че когато имаме такъв дълъг списък от изказващи се, трябва да сме много дисциплинирани и затова много ви благодаря за вашето сътрудничество и дисциплина днес. Така че всички имаха възможност да се изкажат и сега давам възможност на господин Ройтен да се изкаже. Благодаря ви. За мен беше доста неочаквано да получа този комплимент, казва председателят. Ще се постара да отговоря максимално бързо на вашите въпроси. Може би ще започна с господин Грош. Грош. Ако мога да направя една стъпка назад и да ви кажа какво е нашето мислене – Имаме регламент на комисията, който съдържа точно това какви видове мерки за контрол могат да се използват на летищата, за да се гарантира това, че оръжие или бомби или експлозиви е, не могат да се гарантира това, че те не могат да преминат е, през е, тези мерки за контрол. Използват се различни методи, рамки, металодетектори, преносими металодетектори, детектори за взривни вещества, за следи от взривни вещества, ръчно претърсване. Така че всички държави членки имат възможност да помислят как да съчетават тези различни методи. Така че когато за първ път се срещнахме с вас, стоеше въпросът само с, за добавянето на тези скенери за сигурност или скенери за проверка на хора. И те се разглеждаха просто като едно допълнително средство за разкриване на експлозиви и други вещества. Тук ви имате право на вето, това е ясно. Вторият въпрос е свързан с правилата за прилагане. Те също трябва да бъдат приети в рамките на процедурата по, за комитология. И за нас, и аз това мога да кажа, от името на заместник-председателя Калас, ние ще направим така, че вие да видите, че Включените в законодателство разпоредби за прилагането, що се отнася до тези скенери, ще бъдат много подробни. Те ще описват ясно какво оборудване, какви видове технология, какви правила ще бъдат приложени от гледна точка на защитата на данните, е, да се гарантира това, че примерно няма да има изображения, които да се използват в последствията и нататък. Тоест тези правила за прилагане трябва да бъдат част от пакета, защото иначе вие никога няма да кажете да, още на първи етап. И сега дебатът е възоснова на този доклад е ние, и ние трябва да имаме един такъв просветен дебат за това как трябва да изглежда този пакет, за да можем ние да включим тези скенери като още едно допълнително средство в законодателството, ако ние смятаме, че това е целесообразно. Очевидно, Матио Грош също много ясно го за, Не можем да имаме 100% сигурност. Трябва да гарантираме това, че се защитават личните данни, човешкото достоинство, неприкосновеността на личния живот. Също така трябва да отчитаме съображенията за опазване на здравето, но също така трябва да обмислим това, че има и друго законодателство, което, например, съгласно с вас, трябва да включва течностите. То беше съгласувано с мен, за да се отменят мерките за контрол при внасяне на течности. Ние смятаме, че е достойно за съжаление, че имаме едно натрупване на различно оборудване, има оборудване, което ще започне да се прилага от април следващата година, за да могат пътниците, които са купили стоки в безмитни магазини. И след това през 2013 ще се въведе оборудване, което да ни позволи да не слагаме в малки найлонови пликове различни течности. Въвеждането на скенерите за сигурност предполагам, че ще елиминира необходимостта от това да се преминава през рамки, които са метал, металодетектори под формата на рамка. И наистина за 20 секунди се преминава. И съответно няма да има нужда от толкова чести претърсвания, ръчни претърсвания. Т.е. ще има промяна. Ще има също оборудване, което ще контролира течностите, така че през следващите години пътуванията би трябвало да станат по-лесни. Поне аз виждам тук каква е връзката между въпроса за течностите. И лично аз също знам колко е трудно човек да обмисля багажа си, когато пътува с самолет – и по какъв начин това ще повлияе върху летищата. Мисля се, че трябва да разгледаме този въпрос, особено това се отнася до оценката на въздействието. Също времено ще бъдем в една ситуация, в която в резултат от спогодбите ни с трети страни, ние ще можем да въведем мерки за гарантиране сигурността. Един вид на едно гише и извън Европейския съюз. Тоест в момента вие преминавате проверка в САЩ, след това преминавате допълнителна проверка, като пристигнете с този самолет в Европа. Тоест дали можем да стигнем до една ситуация, в която имаме само една точка, в която се извършва контрол, в която се извършва проверка и това да бъде достатъчно. По този начин ще улесним живота на пътниците значително. Господин Засада спомена редица примери на летища, в които сигурността не е добра. Аз съм абсолютно сигурен, че моите сътрудници отбелязаха вашите думи, защото ние проверяваме летища, проверяваме доколко там се спазва сигурността. Uh, uh, По следващия въпрос. Той беше абсолютно правилен. Какво ще се случи след 30 месеца? Мисля, първото, което ще случи преди да изтекат тези 30 месеца, ние ще имаме много различни правила за използването на тези скенери след 30 те месеца. Аз се опасявам, че мерките ще бъдат доста по-стрикни, които няма да са ограничени във времето. И тогава ние ще трябва да извършваме един много сложен анализ на економическата ефективност, да даваме обосновките и нататък. Но в регламента това е споменато, но няма общи правила, които се отнасят до човешките права или съображенията за опазване на здравето. Редица депутати зададоха въпроса за разходите. В момента тече дебат парламента от една страна и в съвет от друга – и този дебат е за това дали по стриктните мерки за сигурност трябва да се плащат от летищата или от дънокоплатеца. Да, отчитам това, което вие казахте, но сега не бих искал да навлизам в тази дискусия. Вие знаете, че ние внесохме предложение – и че вървим в тази посока. Um, From my... Meissner, I, I, I won't be able to... Госпожа Майснер, всъщност е, опасявам се, че няма да мога да отговоря на всички въпроси, но един от въпросите е въпросът за разходите. Разбира се, трябва да се обмисли този въпрос. И отново, ако мога да кажа по-общо, ако регламентът бъде променен, ако ние добавим скенерите за сигурност, както и да ги наричаме, към списъка на възможните средства за проверка. На мен ми е абсолютно ясно, че няма да бъде задължително. както не е задължително да има кучета, които разкриват наркотици или експлозиви. Няма да бъде задължително да има такива скенери в, във всяко летище. Вероятността е, че по-големите летища ще използват такива скенери, защото те осигуряват економическа ефективност, а по-малките и регионални летища – сигурно ще използват по-стрикни мерки за претърсване на хора, е, ръчно претърсване на хора и други средства за проверка. Мисля се, че абсолютно ясно, и това беше казано от много депутати, включително и от госпожа Фостер – че ние трябва да има един съвместен подход в борбата срещу тероризма. Разбира се, извършва се много интензивна дейност, за да се гарантира това, че колегите, които отговарят за правосъдието вътрешните работи, да могат да работят ефективно. Мога да ви уверя, че този доклад е бил обсъден Бърнеса Латвард в комисията, в колегията на комисарите беше обсъден този доклад и беше съвсем ясно, че цялата комисия го подкрепя. Също така ясно е, че комисията го подкрепя, защото ние започваме един период на дебати по тези въпроси. Що се отнася до международните аспекти, да, господин Ван Орден, ясно е, че сигурността е нещо, което има международно измерение и разбира се, ясно, че ние работим в контекста на ИКО, но също така, разбира се, ние знаем, че в света има държави, които искат да се предприемат по-стриктни мерки в сферата на сигурността, но ние също трябва да отчетем и глобалния въпрос, а именно това, че потенциална терористична заплаха идва от държави, в които няма такива високотехнологични системи, каквито се прилагат в Европейския съюз, САЩ, Канада и други страни. И за това в нашата работна програма ние предвиждаме да излезем с съобщение, което да е посветено на сигурността във въздухоплаването на трети страни. През септември-октомври ще излезем с това съобщение. Тук преглеждам въпросите. Господин Брат, вие споменахте за Канада. Съвсем ясно искам да кажа. В момента ние трябва потенциално да включим тези скенери за сигурност или скенери за проверка на хора в европейското законодателство като средство за проверка. Въпросът е, след като те започнат да се използват на летищата, как да подхождаме към бременните жени, хората с увреждания, деца, хора, които отказват да преминат проверка през този скенер. Ние все още нямаме отговор на този въпрос. Това е един ясен компонент от дебата и е ясно, че този аспект също трябва да бъде включен в правилата за прилагане на законодателството. Ние разчитаме на вас, за да ни помогнете да създадем необходимата, правилната уредба, за да може от една страна да не позволим да има вратички за терористите, но и от друга страна да гарантираме това, че се спазва човешкото достоинство и че, е, разбира се, отчитаме и съображенията за опазване на човешкото здраве. Мисля, че господин председателю, мисля си, че не успях да отговоря на всички въпроси, но и ако някой смята, че е ужасяващо пренебрегнат, моля, дайте ми знак. Благодаря. Сега не искам да почнете всички да вдигате ръце, за да подновим дебата наново. Ако искате по процедурен въпрос да се изкажете, изкажете се по-процедурен, а не искам да кажа това или онова. Много стриктен ще бъде. Госпожо Лътвърд, имате думата. Господин председателю, какъв е моят процедурен въпрос? Господин Ройтер каза, че започваме дебат. Ма вие не сте ли забелязали, че последните 18 месеца този дебат си тече и в полит пресата и сред политиците. Надявах се комисията да ни помогне да прекратим с този дебат. Някаква препоръка да направите. Ми тази зелена клина е прекалено зелена, т.е. неозряла. Не искаме сега да започвате дебата, искаме някакви официални препоръки. Председателят. Вие идвате от камерата на лордовете и знаете много добре, че това не е процедурен въпрос. Ще ме прощавате. Аз, независимо дали съм председател на Британската камера на представители или не, ще бъда стриктен. Един въпрос искам да повдигна, свързан с размерът на летищата, които трябва да има такова оборудване. Мисля, че това е огромна грешка. Ако имате търговско летище, то тогава, както и да наричате тези скенера, трябва да ги включите навсякъде. Защото ще кажа на хората, я не минавайте през това летище, а минете през другото. Хората не са глупави, ще минат през летището, където го няма. Още нещо свързано с оборудването. Споменахте различни видове оборудване. Във вас интерес е като Европейска комисия да посъветствате държавите членки да използват оборудване, което да няма никакви проблеми, свързани с вредност, невредност или използването на изображения, които се запазват. Трябва да бъдем много стрикни по този въпрос, ако искаме изобщо да има напредък. Господин Боскорт. Не можах да разбера какво точно иска да ни каже Европейската комисия, защото от една страна се говори за законодателство, след това говори за правила за прилагане на законодателство. Откъде ще го запише всичко това? И взимайки това като една обща идея. Добре, оставете скенерите, а другите връзки с информационните служби, те също трябва да знаят какво се случва. Нищо не казахте по този въпрос. Председателят. Мисля, че нещата ще минат по процедурата на комитологията. Господин си искате процедурен въпрос ли? Sí, señor presidente. Yo antes no he hecho una pregunta, sino un juicio de valor sobre el informe. Pero mi... Благодаря, господин председателю. Изразявах своето становище по документа, обаче сега се притеснявам, подобно на колегите ми, за сроковете на Европейската комисия. Кога ще излезе с някакви стимули по този въпрос? Имат ли въобще някакви срокове, свързани с основните въпроси? Господин Ройте, казва председателя, чакайте малко. Just... Go on, I mean, but one minute. Една минута имате само. Моят въпрос е свързан с това, е комисията говорила ли е с надзорника за опазване на данните? Направили ли сте, господин Отре, казва председателят, какви са сроковете, каква е процедурата? Мисля, че тук а, са основната част от въпросите. Също Съжалявам, че не отговорих на вашия въпрос. Първо, наистина разгледахме проблема, обсъдихме проблема с Европейския орган за защита на данните и разбира се, ще, ще приемеме и ще одобрим допълнително законодателство, разбира се, с помощта на този орган. Второ. В момента наистина считаме, че трябва да се направят, извършат изменения в вторичното законодателство, т.е. по силата на комитологията, първо. Първо, първата процедура, там където вие имате право на вето, т.е. става дума за самите съоръжения за проверка и второ за промяната на правилата за прилагане, където ще бъдат залегнали всички правила и всички аспекти, свързани с проблемите за здравето, какъв вид съоръжение, човешките права, дали човешките права се зачитат във всички техни аспекти от държавите, които, да речем, ще използват дадени съоръжения. Независимо дали става дума за рамки, претърсване, кучета и така нататък, що се отнася до график. Ще направя, ще извършиме, разбира се, оценка на въздействието. В момента този процес се задвижва и смятам, поне се надявам, че ще приключи тази оценка на въздействието до края на годината. Това е, разбира се, а, така едно оптимистичното моето предвиждане, но разбира се, всичко ще зависи от дебата, който вие ще проведете, какво ще решат министрите и аз отбелязах, че имаше много важни въпроси повдигнати тук. Първо, какъв вид съоръжения за раз... Госпожа Латвард, не съм абсолютно съгласен с вас. Става дума. Трябва да видиме първо а, от, от, от каква каква, каква ще бъде е, технологията, технологията, която обсъдихме преди 18 месеца, преди 3 години? Какъв вид е, съоръжения могат да се разполагат? Така че, дебата трябва, трябва да бъде за сегашните съоръжения, новото поколение съоръжения, какви, как, е, които, разбира се, в се вземат предвид и проблемите свързани с личните данни и достоинството. Благодаря, господин Ройтер, за вашето изказване. Благодаря, че отговорихте на въпросите на нашите членове. И ние ще работим по този въпрос и ще продължим да бъдем в конфликт. Благодаря. Okay, next item on the agenda. is Mr. Sturks's report. Е докладът на господин Стерк. Мисля, че малко изоставяме дърк. Извинявам се. Надявам се, че ме разбираш. Имаш думата. Онези, които напускат, моля ви да напуснат тихо. Mr. Sturks. Dank u wel, voorzitter. Uh... Благодаря, господин председател. На първо място искам да благодаря на докладчиците в Сянка, защото постигнахме съгласие с съвета. То ще даде възможност само за едно четене на текста Тоест, същия текст през юли ще може да бъде разгледан. В момента е в дневния ред на Корепер за 23 юни, т.е. други ден. Съвсем набързичко какво сме постигнали и какво не успяхме да постигнем. Мисля, че понеделник сме постигнали съгласие, след това ми казаха, много компромиси направи, ако бяха по-дълги преговорите, можеше да постигнеш повече. Ма винаги е така, щом преговаря човек и винаги попада в такава ситуация. Та, а, какво постигнахме? Най-важният принцип е свързан с административното упростяване, урязване на някои от процедурите, по това вече има съгласие. Жалко беше, че е, през цялото време, по време на преговорите се говори за разходите, а като че ли никога не се обръща достатъчно внимание на плюсовете, на приноса. Защото трябва наистина да се упрости а, е, живота за малките и средни предприятия и за по-големите, но няма значение. Та, хармонизиране на процедурите, електронен обмен на данни, следващия въпрос, е, който засегнахме. Тоест, когато попълните веднъж електронния формуляр, той влиза в системата и след това системата прави така, че тази е, информация да стигне до там, където е необходима. Важно е, е от една страна да се въведе така наречената процедура Single Window, т.е. едно и също място, происход да влиза и да излиза информацията трудно е да се формулира, но когато говорим за митниците, за цялата мрежа от предпазни мерки и всичко, което е свързано с това, с иммиграцията, с пътниците, с дневниците и така нататък. Та, всичко това би трябвало да бъде достъпно в рамките на този прозорец, single window. След това парламентът даде своя принос също, защото ние искахме данните да бъдат разгледани в поверителен план. Нещо, което съветът искаше да бъде изтрито, беше едно изключване на кораби, които пътуват между пристанища в Европейския съюз. Т.е. когато пътуват между такива пристанища, между държавите членки, няма да се попълва такава информация, с изключение на случаите, когато съответните пристанища не го поискат изрично, поради причини за сигурност и така нататък, но това ще бъде изключението от правилото. Корабите, които търгуват с пристанища в трети страни, трябва да попълват такава информация. Искахме предложение от комисията за тях. Имаше различни членове, по които нямаше съгласие. затова искахме Европейската комисия да направи още един доклад, в който да излага различните възможности и да видим как ще се процедура там, процедира там насетне. Що се отнася до административното упростяване и а, различните процедури, мисля, че сме постигнали целта си. Искахме да добавим различни елементи. Имам предвид ние от парламента. Искахме да направим така, че системата да използва един език, но това бе напълно неприемливо за съвета. Испанското председателство заяви, че ако включите думата език изобщо, ще възникне проблем. Чисто политически това е неприемливо за съвета. Парламентът искаше такова изменение, защитавахме го, но то заявиха, те заявиха, не може да стане. Та, независимо от това, успяхме да включим различни други идеи в доклада, свързани с езика, не в самите членове на е, документа, а в е, съображенията. Ще цитирам английската версия на текста, защото се използва е, този текст. The member states should make all possible efforts to facilitate written and oral communication in maritime traffic between member states in accordance with international practice, with a view to finding common means of communication. Nu, wie dat interpreteert... И така, всеки, който би могъл да изтълкува този текст, ще забележи колко важен е езикът освен това, призоваваме държавите членки да предприемат всички възможни мерки, за да направят така, че писмената и устна комуникация да бъдат максимално улеснени. И на трето място говорим за един общ подход към комуникацията. Те, ако изтълкуваме този текст, на практика говорим за един език или единен език или единна система. Та, мисля, че извървяхме голям път към идеите си, които искахме да използваме. Да, не използвахме думата език, не казахме кой език, но ако говорим за общи методи на комуникация, единни методи на комуникация и в устен, и в писмен план, какво всъщност казваме? Точно това казваме. Един език. Та, да, постигнахме целта си, но не точно във формата, в която искахме да бъде постигната. Още един въпрос, по който настоявахме, беше свързан с това, че ще се включат и речните водни пътища. Трябва да ви кажа, че това не беше никак лесно. А, имахме предложение на комисията вече. Та това, което успяхме всъщност да постигнем е следното. Казахме, че вътрешните водни пътища са много важни за преноса на товари и в 11 член призоваваме Европейската комисия да излезе с предложение и с доклад по два въпроса. На първо място системата за упростяване да бъде разширена, така че да стигне и до вътрешните водни пътища. И след това информационната система за реките, да е в съответствие с системата, която се управлява моретата и океаните. Съветът не беше съгласен, но смятаме, че това е много важно и искахме да напреднем максимално по този въпрос, за да има един подход в цялата система. След това говорихме за значимостта на навигацията. Те бяха против това, те не искаха да говорят за навигаторите. Говореше се за упростяване на формалностите. Is een Та се излезе с една обща декларация от съвета и от комисията, в която се казва, че ще има сертификати за освобождаване. Отново в член 11а призоваваме комисията, пак по отношение на пилотирането. А, не, всъщност, извинете, казва ораторът, обръщаме се с искане към комисията да разгледа въпроса и да намери една обща рамка. Първоначално отделните държави членки искаха да има различни правила, които да се използват от тях и всички те да бъдат признати, но ние искахме пък да се въведна една обща европейска рамка, валидна за всички. Важното според мен е, че след това заявяваме, че тази рамка трябва да отговаря на изискванията на тази декларация. Пак говорим за упростяване, това е много важно, и казваме, че трябва да съответства на съобщението на Европейската комисия по политиката на пристанищата. Там също са упоменати много подробности в този смисъл. По този начин направихме, според мен, една стъпка напред. По отношение на пилотирането или пилотните кораби, мисля, че има напредък или поне се приближаваме към целта си. Европейската комисия ще се занимае с въпроса, но ние трябва да проверим дали ще си изпълнят обещанието да го направят. Това са нещата, които не постигнахме. Не успяхме тези три въпроса да ги включим в самите текстове на разпоредбите, но те ще бъдат разгледани или в допълнителен доклад на Европейската комисия, или в разговорите ни със съвета. Най-трудното беше свързано с залагането на дата. Комисията предложи февруари 2010. Тя ни убеди в различни свои аргументи, свързани с електронните митници, споразуменията между митниците. Каза, че това е добра дата. Съветът обаче не искаше такава дата. Говориха за разходи, за практически проблеми и предложиха 2017 година. Ние казахме, че това е неприемливо още в самото начало и искахме 2013 година да бъде годината. Юни 2015 година, мисля, че е най-добрият компромис, който успях да постигна между 17 и 13 година. Та, това, което в крайна сметка постигнахме е едно съгласие, че ще имат само година и половина, а не две години за адаптиране. Съветът първоначално това искаше две години. Та в действителността, там където нещата се случват на практика, хората, които са готови до 15-та година, мисля, че ще са направили голяма стъпка напред по ограничаване на, на формалностите. След това се оказа, че началото на 2013 година е прекалено скоро. И се питаха дали изобщо някой ще е готов да започне това прекратяване на отчетността какъв е смисъла, когато водя преговори и като постоянно заявявам, 2013 трябва да стане, трябва, трябва, трябва, пък се оказва всъщност действително, че то не може. Та затова 15-та година е един приемлив компромис. Няма смисъл да повтарям аз едно и също. Та когато се заложи определена дата в различните корабни асоциации, в държавите членки, хората ще започнат конкретно да работят към тази дата. Дори по-рано може да са готови, но поне ще се работи по въпроса. Това постигнахме. И искам да благодаря на всички. Благодаря на колегата, който направи а, изменение за ЕМСА. Той го оттегли след това, защото Европейската комисия каза, че ще излезе с конкретно предложение, свързано с а, преглед на ЕМСА по-късно тази година. И имаме намерение, господин председателю, да дадем целият текст като изменение за пленарно в пленарна зала. Те, ако мине това изменение едно единствено, то тогава и ще се приеме и цяло, целият документ. Така ще постигнем и целта си. Това ще бъде голяма стъпка напред за вътрешния пазар и общо целият крайбрежен трафик. Моля колегите да имат предвид постигнатото по време на преговорите и когато се стигне до частичната сесия през юли, большинството е добре да гласува за този текст, а не против него, за да може да приключи с този въпрос и това ще ни даде една директива, която след няколко години ще даде възможност за една голяма стъпка напред и за околната среда и за търговията. Благодаря, господин Стерк, за този доклад господин Грандес Паскуа от името на НП. Sí, gracias, señor presidente. Господин председател, господин Старкс, на много езици се казва, че трябва да, да отдадеме дължимото на който е свършил работата. Затова ние ви благодарим за свършеното от вас и мисля, че наистина сме направили голяма крачка напред. След дебата и заключенията, до които сте стигнали, се оказва, че на практика няма кой знае каква разлика да. И затова е по-добре -по да дадеме на главния преговарящ правомощията необходими, за да преговаря с съвета, за да постигнем целите, които сме си поставили. Казват, че е, по-доброто е враг на доброто. И затова господин Старк е свършил отлична работа, като винаги е се е придържал към заключенията, които ние, до които ние достигнахме тук. Така че от името на НП аз ви подкрепям този проблем ще се разгледа в пленарна зала в юли и мисля, че ще можем да постигнем нещо. Сега, вие поставихте е, точките върху етата и наистина бръкнахте в раната. Първо, език, проблемите свързани с езици. Може и да кажем на един бългият, че е, има такива проблеми. Сега, проблема не е свързан с а, испанското председателство, а просто някои държави членки, които а, имат строго определени позиции по този проблем и не отстъпват. За това мисля, че наистина беше целесообразно да се търси някакво решение, като се, като се включи подобна формулировка в съображенията. Друг проблем. Проблем е свързан с така нареченото single window или един обише. Много труден проблем. Много, много труден проблем, наистина. И Знаете, че комисията винаги предлага един срок. Ние предлагаме друг, търсиме начин да постигнем някакво споразумение. съвета обикновено умее да отлага нещата. Но мисля, че вашия, вашия подход беше много разумен и в крайна, и в крайна сметка всички ще можем да се обединим от около едно решение. Добре, е наистина да намерим решение, без да отлагаме нещата до безкрайност. Става дума за един а, транспорт, водния, морския транспорт, който сам по себе си не признава, не придава граници. Така че С, вашето, с вашето предложение ще се намалят формалностите, административното бреме, така че Работиме за другите, направили сме много за другите видове транспорти, а оставихме на страна морския транспорт като беден роднина. <laughs> Така че още, още веднъж искам да повтаря, че а, така, смятам, че правомощията, които предоставихме на господин Стърк са достатъчни, разумни. Той постигна добри резултати. И аз искам да го поздравя за това. А, от името на социалистите и демократите ще бъда много кратък, господин председател. Аз говоря от името на Гуидо Милани, който е докладчик в Сянка, но който отсъства днес. Ние ви подкрепяме Смятаме, че това, което предлаж, предлагате, може да се счита като едно един, единствено изменение. Не трябва да допускаме друго. Вашето предложение води до упростяване на административното време и административните процедури, свързани с документацията по морския транспорт Другите видове транспорт бяха така бяха обект на нашето внимание. Там упростихме процедурите, така че беше крайно, беше крайно време да а, прилагаме подобни методи за морския транспорт. Разбира се, имаше много трудности, но слава Богу, вие сте постигнали доста добри резултати, предимно за корабите, пилотиращи други кораби в пристанищата. Целта сега е да се направят бързо съответните предложения, за да се създаде една стройна рамка. Що се отнася до езиците, ние, ние просто така набелязваме някои насоки. Разбирам, че става дума за един чувствителен проблем за някои държави членки, а колкото до срока за влизане в сила на, съответ, на съответните правила и предвид спецификите на отрасъла, Струва ми се, че строка или графика, който посочвате, е целесообразен, уместен. Разбира се, ще, ще да бъде не зле нещата. Регламента да влезе в сила една година по-рано, но ще приемеме амблок вашето предложение. Благодаря ви, господин председател. Ще бъда много кратък. Първо бих искал да подкрепа с моите бележки казаното от господин Стерк, защото в крайна сметка постигнахме едно равновесие, един баланс, въпреки от, че от страна съвета имаше известни спънки, те настояваха на други срокове, на... като че ли бяха просто поставили спирачка, искаха непременно да спрат напредък. Целта е очертана, черта е. Целта според нас е ясна, говоря от името на зелените, целта е да се опростат процедурите в морския транспорт и да дадеме така зелена улица на морския транспорт, който е много по- благоприятен за опазване на за околната среда. Няма да навлизам в подробности. Господин Старк представи нещата е ясно. Компромиса за нас е приемлив, обаче проблема за нас е срока за е, крайната, крайния срок за е, прилагането за влизане в действие. Ние няма да отстъпиме. Считаме, че 1 юни 2015 е 15 е крайния срок. Виждам, че така има консенсус около тая дата. Съжалявам, че въпроса с езика не може да бъде решен и че всъщност само се дават насоки в тази област. Аз бих е, е, така желал да бъдем малко по-категорични, но в крайна сметка не можем е, да задоволиме всички, така че ние ще подкрепиме вашето предложение. Госпожа Майснер. Er Благодаря, господин председател. Аз мисля, че докладчика се справи блестящо, но 2015 година е една твърде късна дата, защото ние искаме да подобрим ситуацията и искаме да намалим бюрокрацията. Така че не съм много доволна от 2015 година като срок, но разбирам, че това е резултат от компромис. Също така има много напредъци и идеята за този единствен прозорец, е, използване на технологии, така че аз смятам, че ние постигнахме много неща. Жалко, че не постигнахме всичко, но все пак има някаква надежда. Може би, що се отнася до езика, то, например, английския се използва като официален език в авиацията, така че можем да се придържаме към тази идея и в конкретни случаи. Не знам доколко това е обаче приложимо към корабите, които плуват в вътрешните водни пътища. Мисля, че трябва да продължим да се придържаме към това, което ние заявихме, че искаме да постигнем. Господин Вандален. Благодаря, господин председател. Мисля си, че постигнахме основната цел. Смятам, че нещата ще бъдат много по-лесни за морския сектор и ще бъде по-лесно да се извършват превозите и да се извършва обработка на пристанищата. Мисля си, че това е много добре от гледна точка на упростяването на функционирането на вътрешния пазар. Моята група ще подкрепи вашето единствено изменение. Сега за датата. Смятам, че тази дата е реалистична. Мисля си, че тук тече някакъв паралелен дебат. Смятам, че датата е реалистична. Трябва да предупредим различните служби. Така че мисля си, че можем да съгласим с предлаганата дата. Има проблем с езика наистина, ако правилно разбрах. Формулировката е доста неясна и оставя твърде много възможност на държавите членки. Очевидно, в крайна сметка така ще се получи. Що се отнася до корабоплаването по вътрешните водни пътища, ако комисията смята, че трябва да внесе предложение, то мисля си, че формулировката, която е прочел господин Стеркс за нас, е подходяща, но ако комисията реши да не внася това свое предложение, то комисията трябва да изложи своите мотиви. Мисля си, че това, което беше казано за пилотните кораби, това е много добре, трябва да има много ясна уредба, така че аз мисля, че от гледна точка на трите аспекта това е най-голямото постижение, но мисля си, че трябва да бъде текста по-конкретен. Благодаря. От името на комисията, госпожа Силогакис. Надявам се, че аз правилно произнеса фамилното ми. Господин Филогетис, благодаря ви, господин председател. Както и господин Филогетис, от името на комисията бих искал да благодаря на докладчика за прекрасно свършената работа. Всъщност той беше много скромен, когато я говореше за това, което успя да постигне. Защото всъщност той възстанови някои от компонентите, които нямаше да останат в предложението, ако беше наделяла позицията на колегите от съвета. И един от най-важните аспекти е единствения прозорец или единния прозорец. И искам да кажа, че съвсем не случайно ние излязохме с това съобщение, различни предложения по е, общо, европейско морско пространство без граници. Това е един ключов аспект в нашата стратегия и господин Калас, комисар по транспорта и заместник председател на комисията, посочи, че ние трябва да продължим да действаме в посока използване на иновации, технологията, за да улесним работата на нашите граждани и живота на администрацията. В това отношение искам да ви уверя, че ще продължим да полагаме усилия. Това, което ви посочихте, аз смятам, че това, което ви казахте в доклада е много добро и ние ще гарантираме, че нищо няма да бъде пропуснато от това, което вие предлагате бих искал да спомена няколко много важни за нас аспекта. Първият това е включването на морския и речния транспорт в една система за воден транспорт. Това е една стратегическа идея. Ние вече работим върху идеята за, върху идеята за служби, за речно, речно и морско корабоплаване. Ние вече Извършваме две важни стъпки. Първо, директива за наблюдението на движението на корабите, която е основа за създаване на системи за морско корабоплаване, след това директивата за морския транспорт и третия компонент ще бъде описан много подробно в съобщението и предложението за електронно обслужване на морския транспорт. Така че работата продължава. Ние много се радваме да имаме подкреп от страна на парламент. Много се радвам да чуя, че тук политическите групи, докладчиците сянка, подкрепят доклада. Разбира се, ние имаме нашите собствени опасения за датите. Също така за нас е много важно да намалим административната тежест, не само нашата, но и на тази група. И това е свързано с с, срока за автоматично подновяване на делегираните правомощия, нещо, което е важно от гледна точка на одобряването на приложението към директивата. В други ден надявам се, че логиката на Корепер ще наделе и системата за делегирани правомощия ще бъде задоволително за всички участващи страни. Благодаря ви за вниманието. Председателят, благодаря ви. Разбира се, що се отнася до делегираните актове, ние възприехме подход в съответствие с доклада Сориан и парламент използва този подход. Така че ние сме единни в парламент. Дърк, дали бихте искали нещо добавите? Да, Бих искал да благодаря на господин Теохитис и колегите, които работеха с мен. И мисля, че мнозинството е съгласно с текста, така както е предложен тук. Нямаме много време но текстът е бил изпратен по електронната почта до докладчиците в Сянга. И що се отнася до въпроса на господин Ван Дален за речния транспорт, имаше някои проблеми, които не успяхме да решим, защото имаше някои практически затруднения, отнасящи се до окончателно решение по въпроса за речния транспорт. Затова в 11 а ние казваме, че комисията трябва да подготви доклад. И това трябва да стане в рамките на 3 години, така че да имаме един преходен период от година и половина. И след това, в продължение на година и половина, комисията трябва да проучи възможността от прилагането или упростяването за речния транспорт и да каже дали това е възможно. Второ, що се отнася до информационните служби, това изцяло се вписва в вече съществуващите системи и това се предвижда от директивата. И трето, ние искаме да видим как ще преминем напред от хармонизацията към координиране на отчетността. И четвърто, важно е да се основи как може да се прилага упростяване спрямо кораби от трети страни. Има някои митнически проблеми и ние трябва да помислим как да решим този проблем. И що се отнася до петия аспект, очевидно няма достатъчно данни за това колко точно кораби се движат в рамките на Европейския съюз и колко кораби идват от Русия или от Северна Африка и, и т.н. нататък. Затова трябва да се запознаем с данните, за да видим как да действаме. Така че комисията трябва да подготви доклад и ако това е уместно, защото ние нямам право да кажем на комисията, че тя трябва да направи. Ние трябва да сме много дружелюбни и много мило да молим комисията да направи нещо. Така че ако комисията иска да го направи и ако това е подходящо за комисията, комисията може да излезе с законодателно предложение. Мисля си, че ние много ясно посочихме посоката, в която искаме да се движим. И парламентът, и съветът, защото и съветът също е тук, поставят тези въпроси. Може би съветът също иска да постави редици въпроси, но и ние имаме право да поставиме въпроси пред комисията и да ги помолим, да помолим комисията да ни се отчете. Например, за създаването на единно пространство за морски транспорт в Европейския съюз. Очевидно това е посока, в която комисията иска да се движи и ние бихме подкрепили комисията в това начинание. Разбира се, ние ще работим и със съвет и с комисията по този въпрос за делегираните актове. Честно ще ви кажа, че имахме обсъждане на този въпрос, но няма да твърдя, че аз съм специалист по този въпрос – така че определено ще ми е интересно да разбера какво ще се случи на заседанието на Корепер. Определено бих искал да видя също така какво ще бъде становището на правната служба. Благодаря ви за вниманието. Благодаря, господин Стъркс. И аз искам да кажа нещо. Така трябва да заработи. работи. Не искам сега да се възползвам от неприятен опит на други комисии, но когато има докладчици, които работят сами и не включват становищата на самата комисия, то тогава възниква проблем. Имали сме такъв в пленарна зала и то миналата седмица. В този случай Дърк е работил много добре с докладчите в Сянка знае какъв е мандат, който му предостави нашата комисия, докладва ни, работи с докладчиците в сянка. Ето така трябва да се работи. Благодаря ти, Дърк, за образцовата работа. Изобщо не съм се и съмнявал, разбира се. Така, благодаря. Доколкото разбирам, през юли ще се гласува по този въпрос. Дърк, нали така? Дебата е понеделник вечер. Гласуването си мисля, че ще бъде във вторник, казва ораторът. Председателят, да, най-вероятно. Както знаете, има размяна на писма между мен и председателя на парламента. Исках да питам, ние ли сме единствената комисия, която заседава нощен в Европейския парламент? Резултатът бе, че от вторник вечер ни преместиха в понеделник вечер. Чудно, малко по-добре, но доста по-добре от мястото, което наричам среднощната смяна, което първоначално ни даваха. Да, понеделник вечер ще бъде. Значи вторник на обяд ще се гласува. Благодаря. Искам да благодаря на депутатите. Закрием заседанието 9 часа утре сутрин. Благодаря и на преводачите за работата включая, разбира се, и преводачите а, в залата.